И така, първото гласуване е по простената процедура по доклад от господин Скурия по Европейската година на доброволческата дейност. Мисля, че докладчикът би искал да вземе думата. Sì, solo molto rapidamente, Presidente, grazie. Solo... Съвсем набързо, госпожо председател, благодаря. Бих искал да благодаря на парламента и всички парламентарни комисии, които участваха в изготвянето на доклада. Благодаря на всички докладчици, всички докладчици в сянка, които работиха по този доклад. Смятам, че докладът, който подготвихме, посочва значението на доброволческата дейност. 100 милиона души в Европа участват в доброволческа дейност в една или друга форма всеки ден. Те работят безкорисно за благото на другите хора и на общностите, в които живеят. Затова смятаме, че трябва да се увеличи бюджета, да се увеличат, идентифицират контактите в общността и също искам да благодаря на шведското председателство за прекрасната дейност в тази област. Радваме се, че парламентът се интересува от тази дейност, която е в основата на нашето общество. Благодаря на всички, които са работили заедно с нас. Благодаря ви много. И сега имаме единно гласуване, поименно гласуване. Гласуването започва. Всички ли са гласували? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следващата точка гласуване на доклада по споразумение за научно-технологично сътрудничество с Украина. По именно гласуване. Гласуването започва. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Господин Брок. И два пъти гласувах с да, ако обичате да внес, въведете ред. The... Да, ще съобщим на техниците, за да се отстрани проблем. Следващата упростена процедура гласуване за доклада на господин Рол по международното партньорство за сътрудничество в сферата на енергийната ефективност по именно гласуване. Гласуването започва. Дали всички са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Поздравления за докладчика за успеха и на двата доклада. Следващото гласуване е гласуване за предложение за резолюция от Комисията по външни отношения за стратегията за разширяването през 2009 година. Отделно гласуване, параграф 1. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Можем да проверим по електронен път. Да, започваме електронното гласуване по изменение 6. Дали всички са гласували? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение едно по именно гласуване. Гласуването започва. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Изменение 12. по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11. По именно гласуване. Гласуването започва. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че е добре да проверим по електронен път. Започваме електронно гласуване по изменение 3. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Сега. Изменение 13. Кой е за? Кой е против? Има поименно гласуване. Започваме поименно гласуване по изменение 13. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 4. Изменение 4. Кой е за, моля вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим по електронен път. И изменение 4. Електронно гласуване. Започва гласуването. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14. По именно гласуване. Започва гласуването по изменение 14. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Изменение 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И изменение 15. По именно гласуване. Започваме гласуване по изменение 15. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Параграф 22. Разделно гласуване в 4 части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Част трета. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Част четвърта. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 24. Разделно гласуване в две части. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Можем да проверим по електронен път. Започвам електронно гласуване по изменение 8. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ако искате, ще проверим по електронен път. Електронно гласуване по изменение 10. Дали всички са гласували? Гласуването приключи.